Искам да ви уверя, че Европейския съюз ще продължи да повдига въпроса с властта на Непал и ще ви уведомява за случващото се. Благодаря, господин комисар. Колегите за дискусия приключи. Ще гласуваме веднага след като е, приключи дискусията по последния, третия въпрос, е, а именно положението в Зимбабве. И тук е, давам думата първо на господин Пашха. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda комисie. E, Благодаря, господин председател, господин комисар. Не за първи път поставяме в дневния ред е, е, тема, свързана с Симбабве, с е, действията на управляващата партия и на режима на Могабе. През септември обсъждахме темата във връзка с нарушение на правата на човека, е, опити за сплашване, е, арести, които продължават и до днес. Е, очевидно Могабе и неговата партия се страхуват от политическа конкуренция, от съревнование. И на всяка цена трябва да е, направим нещо, за да спрем терора срещу населението в тази страна и срещу разгребването на богатствата в тази страна. При всички положения трябва да допринесем за е, едно по-бързо освобождаване на е, хората в Зимбабве от този насилнически режим. Е, за нас в Европейския съюз това е обида, това е, е измъчване на хората в Зимбабве. Би трябвало по този начин е, е, и по много други начини да очертаем пътя за демокрация и независимост в Южна Африка. Джефри Ван Орден има думата. Благодаря, господин председател. Всъщност ние се опитваме да окажем помощта на Зимбабве да има по-добър живот и оптимизъм за бъдещето. Ние бяхме ясни по два въпроса. Първо, че докато Роберт Мугабе е на власт, с закрилата на някой в групата за НУПФ и в службите за сигурност, те работят само за собственото си обогатяване. Няма перспектива за реална промяна. И второ, народът на Зимбабве с подкрепата на техните африкански съседи. Тук имам предвид основно Южна Африка, естествено, за да доведе до необходимите промени. И може би, просто може би, може би има някакво движение в правилната посока. Ние знаем, че Мугабе, когато се безпокои, той почти се паникьосва и неговите милиции започват да нападат всички, които разглежда като техни противници. И МБС като че ли изглежда в коалицията на власт, обаче напоследък неговите министри и, прави... и депутати, както е, и активисти за човешките права са бити и арестувани. Имам чувството, че е, Могабе все повече и повече се плаши, вижда какво става с неговите основни приятели е, и съюзници, Кадафи, например. Е, освен това, съвсем наскоро Южна Африка и всички съседи започнаха да изразяват безпокойство това, че има ново насилие в Зимбабве. И в край на краищата в цялото политическо споразумение трябва да се прилага и това да е пътен лист към мирни, честни и справедливи е, е, избори в Зимбабве. И в момента топката е в Хараре. Ние искаме Европейския съюз да използва цялото си политическо влияние в Южна Африка, за да има е, демократично развитие в Зимбабве и свободни избори без заплахи. Господин председател, преди да има доказателства за реални промени, ограничения ограничителни мерки специално за Мугабе Ням, в противен случай, защото няма как е, да е, смятаме, че едностранно изпратения пратеник на е, Могабе тук като посланник. Преди да има истинска демокрация в Зимбабве и върховенство на закона, се страхувам, че международната общност, включително и ООН, едва ли трябва да продължи общата си подкрепа. Благодаря ви, господин Ван Орден и госпожа Саргентини, е следващия оратор. Благодаря, господин председател. От близо 10 години се занимавам с ситуацията в Зимбабве. Работих в Организация за развитие в Амстердам. Срещала съм се с активисти от Зимбабве. Помагала съм им да стигнат до Европа. Посрещала съм ги в Амстердам, не само за да продължат своята борба тук, но и просто за да излязат от страната, за да се спасят. И в е, рамките на тази е, резолюция също става дума за е, активисти, които в продължение на години се борят при много тежки условия и не губят надежда. Аз е, Зная, че господин Могабе в момента едва ли може да затвори очи нощем. Най-вероятно страда от безсъние и от страхове. И той неговото обкръжение. Но това не е достатъчно. Трябва да наложим такива санкции, че този човек наистина да се съобрази с споразумението. Да се спре е, продажбата на диаманти от Зимбабве защото трябва да стане ясно на всички, че диамантите се вадят в мините от деца, че там се експлоатира детски труд, че там се измъчват хората, че там се потискат правата на човека. Именно като е, хора като Емичикомо показват колко силна е волята за борба и демокрация. Благодаря. Ние сме. Е, всъщност положението в Зимбабве се влуши през последните месеци и тази загриженост е, е, е, всъщност засяга партията за НУПОЕФ и парламента на национално единство. Европейския парламент трябва да настоява да се сложи край на преследването на тези, които защитават човешките права, който, всъщност, който беше измъчван и задържан. И трябва да има ограничителни мерки е, срещу е, лица, които са свързани с режима на Мугабе и е, докато няма ясни доказателства за промяна към нещо по-добро в Зимбабве. Народа на Зимбабве трябва да има право на словото, без да се страхува от брутално преследване, от произволен затвор затвор и измъчвания. Тези, които е, упражняват политически турмоз, също трябва да бъдат предадени на съд. Благодаря ви. Ана Гомеш. A onda de repressão que está a ocorrer no Zimbábue е um sinal claro dos problemas que antecederão. Е, е, е, мисля, че в Зимбабве е ясен признак за проблемите от последните избори, международната общност и политическите групи в района, като например в Южна Африка Общността за развитие подкрепят Мугабе и действията му срещу представители на гражданското общество и политически опоненти парламенти. Е, трябва да настояваме за човешки права преди да се организират избори. Човешките права са е, критерии и форум е, като форума за човешки права е, се разглежда като, подримва, като, като подромващ, като пропаганда и дори студенти се преследват. Има и тези заплахи са абсолютно недопустими. Вместо да се води терористична кампания спрямо тези хора, и е, спрямо мерките на Европейския съюз хора, свързани с Зимбабве, трябва, може би, е, да гледаме какво става в арабския свят и там да има свободни избори. Господин Кели има думата сега. Е, първо аз искам да кажа, че аз говоря от името на моя колега, който трябваше по принцип да вземе думата днес след обед. Но във връзка с е, този въпрос има три, е, трите точки, които обсъждаме тази е, днес, днес след обед. Може би, както вече се каза, могабе е твърде отдавна е на власт и е, той е, се отнесе особено грубо към собственици опоненти в страната. Правителството на национално единство беше създадено 2009 година е, за да създаде демокрация, обаче е, не го прави. През последните месеци с е, заплахите, арестите, изчезването на хора, а също така и брутални убийства на опоненти е нещо недопустимо. Дори неправителствените организации е, техни членове са е, задържани, е, така че трябва да се предприема действия срещу този диктатор. И, както каза Ван Орден, докато Африканския съюз не помогне на опозицията, ние като Европейски съюз ще ги подкрепим и трябва да направим дипломатическата сила възможна, и да се повдигне този въпрос, за да сме сигурни, че първо Мугабе ще преустанови арестите и екзекуциите, на второ място, че Конституцията се приема и на трето място свободата на народа на Зимбабве да проведе свободни избори и да създаде истинско демократично управление в Зимбабве. Благодаря ви. Благодаря на вас, господин Кели, господин Тавариш. Господин председател, ние всички знаем, че е, правителството от 2008, което беше подновено от 2009 година, между Роберт Мугабе е, е, и Цавангари не, не беше идеално споразумение, но просто беше възможното споразумение тогава. И е, така можеше да се направи нещо за човешките права и демокрацията Зимбабве. Но е, разбира се, Роберт Мугабе направи всичко за да турпилира това споразумение. Е, арести, е, заплахи е, и е, борба срещу опозицията, която няма мнозинство в долната камера на парламента. Е, само преди няколко минути е, дойде новината, че е имало е, брутално нападение срещу. Е, хора, които участват в заседание на МДС. Разбира се, Европейския съюз не може да се прави, че не вижда какво става в Зимбабве и трябва да не позволява на Роберт Мугабе да назначава посланник по сегашния конституционен механизъм и трябва освен това да се конфискуват неговите печалби. Сега улавяне на правителството господин от Народната партия. Państwo, nie wszyscy w Zimbabwe będą szczęśliwi z powodu dzisiejszej debaty, gdyż za kilka... Благодаря, господин председател. Мисля, че населението в Зимбабве ще приветства нашата дискусия тук. Страхувам се, че Гражданите на Зимбабве не могат да се насладят на празниците, а днес е празник в тази страна. Не могат да се насладят на празниците, просто защото нямат демокрация. Да, едно споразумение от типа на глобалното споразумение естествено може да се разглежда и в положителна светлина, но само ако то е в състояние да донесе подобряване на ситуацията относно правата на човека. Ако това беше така, нямаше да водим тази дискусия тук. Въпросът е дали е, всички мерки, които до този момент са взети, наистина са ефективни, след като е, всички от тези, които не желаят да подпишат е, някаква петиция, почват да бъдат преследвани и арестувани. Благодаря ви, господин председател. Партията на Могабе, както се виха и други депутати, напада всички, които се борят за демокрация и човешки свободи в Зимбабве и за прехода към един демократичен режим в страната. Ние носим отговорност за ставащото в Африка. Опитахме се да се намесим няколко пъти, особено в началото. Но тогава, когато усетихме, че интересите ни са застрашени, се отказахме. И за това именно сега трябва да направим всичко възможно, за да допринесем за провеждането на демократични избори. От 67 до 73 година в Гърция имаше диктатура на полковниците и всеки път, когато някоя международна институция осъждаше режима, това всяваше надежди в борците за човешки права. Именно затова ние трябва да продължим да заклеймяваме режима на Мугаве и неговите е, помощници. Трябва да помогнем на Зимбабве да извърши демократичния преход. Благодаря, господин Танък. Господин председател, а... Всъщност ние искам, да, искаме да се опитаме е, да е, отменим конфликтите в Африка, за да има глобален пазар. Обаче всъщност председателя на процеса от Кимбел, който е Демократична република Конго, едностранно реши без никаква консултация, за да позволи продажба на диаманти от мина в Зимбабве. И тази дискусия се обсъждаше тук, е, за да се сезират тези диаманти, защото много хора са лишени от техните техните домове и службите на сигурност измъчват и дори убиват местни граждани. Обаче да се продават диаманти от тази мина ще позволят е, на Могабе е, да укрепи своята власт е, и ще има и европейски фондове. И за това аз искам Европейския съюз като част от процеса в Кимберле да вдигне скандал и да повдигне въпроса при тези, които взимат решения в КЕБИ. Освен освен това, другите естествени ресурси, които се добиват в Африка, трябва да не дават възможност да се продават минерали за закупуване на оръжие. В Лондон се намира от служба Global Witness, която наблюдава човешките права и заедно с американската администрация ние искаме да наблюдаваме развитието. Благодаря господин Тано, господин Преда. Господин Преда, благодаря. Я искам да ви кажа, че всеки път, когато се говори за Робърт Мугабе, аз изпомням за румънския диктатор Чаушеско. Мугабе беше един от честите гости на Чаушеско през 80-те години, заедно с Кадафи има, това казвам, за да припомня, че има тясна връзка между Могаве и Кадафи. Между другото, Могаве научи доста неща от Челшеско и особено омразата към борците от гражданското общество. На 19 феврари полицията арестува дейци, борци за човешките права, които сега са обвинени в предателство и е, ще бъдат осъдени на смърт. Единствената им вина е, че говорят за ставащото в Египет и в Тунис. Решението за режима на Могабе е организирането на свободни избори и се надявам, че този път това ще бъде възможно. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Есая в рамките на процедурата спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Европейския съвет прие резолюция относно Зимбабве, в която се призовава за бързи реформи. Реформите трябваше наистина да бъдат по-бързи, но се забавиха. Е, надявахме се на бърз напредък, е, който не се случи. Разделението на властта не е, доведе до спиране на потисническите действия на режима на Могабе. Могабе продължава да арестува, да потиска хората, да изтезава дори и министри пострадаха. В по отношение на селското стопанство, Европейския съюз всъщност е най-големия спонсор за Зимбабве. Така че ние трябва да преосмислим нашата политика по всички линии. Госпожа Геренгерте Олденберга. Е, последната дискусия по Зимбабве в е, този парламент беше при миналата година и междувременно нищо не се е променило. Е, 40% от хората е, в тази страна няма достъп до основни здравни грижи. Става ясно, че споразумението между Могабе и Цвангири не е, така излъга очакванията. Положението в Зимбабве не се е променило, но положението извън тази страна доста се е променило. Е, всичко, е, което, за което говорим, трябва да бъде предвид слушащото се в е, е, Северна Африка. Е, а да погледнем и на няколко стотици километра какво става също в Кот Дивуар. Виждаме, че демокрацията няма географски граници и ние трябва да направим всичко необходимо и каквото можем, за да спрем преследванията на демократичната опозиция. Преди 6 месеца аз казах, че Зимбабве не може да е, си е, е, позволи изкуствено развитие и продължавам да вярвам в това. Господин Босой. В качеството си на член на делегацията за връзки с Африка, смятам, че госпожа Аштън трябва да заеме твърда позиция срещу произвола на режима в Хараре и срещу арестите. Трябва да изиска да се зачитат всички основни права и свободи. Защото режимът в Караре се ангажира пред международната общност да спазва тези изисквания. Всички е, закони, които противоречат на международното право и са все още в сила в Зимбабве, трябва да бъдат отменени. Трябва да се и Южна Африка да направи усилия за връщането на демокрацията в Зимбабве. Още един от представител от Румъния, госпожа Басеско. Господин председател, благодаря ви. Събитията в Зимбабве са тревожен сигнал за положението на, с човешките права на африанския континент. Президента Мугабе след изворите от юни води кампания на сплашване спрямо другите кандидати. Бяха арестувани опозиционни дейци. Не може повече да се допуска това трябва да бъде приета нова конституция, защото тя би могла да гарантира прозрачността на изборите. Економическото положение на Зимбабве е изключително трудно. Президентът поддържа национализацията на минния сектор, който основ... носи основния поминък в Зимбабве. Именно външните инвестиции стабилизираха държавата в економическата криза. Господин Репо. Е, Зимбабвеса президент Мугабе. Благодаря, господин председател. Президентът Могабе и СНОПФ не успяха да постигнат това, което международната общност и ООН очакваха от тях. Продължава своеволието, продължава насилието, продължават е, задържанията и е, насилието срещу хора. По никакъв начин е, положението в страната не се е подобрило случай, че човек е инакомислещ и застъпва друга политическа линия, той става жертва на режима. Журналистите се сплашват, запушва се устата им или най-малкото се правят такива опити. Демократичната общност трябва да подкрепи противниците на режима. има мерки насочени срещу режима на Могабе. Има черни списъци, които също предвиждат санкции срещу режима на Могабе. Тези мерки са насочени единствено срещу корумпираното правителство. В никакъв случай те не бива да се насочват срещу населението в Зимбабве. Вие имате думата сега. Да, вие поискахте думата, господин Тес. Благодаря, господин председател. Още като дете в тогавашна Родезия получавах писма от сестри на моя баща, които работеха в Южна Африка в един орден и в съответната болница нищо не се е случило, нищо хубаво не се е случило в страната, която сега се нарича Зимбабве. Един диктатор, който е комунистически диктатор, измъчва хората, докара ги до просеш като яга, те страдат от глад, от мизерия, от изтезания. В никакъв случай не бива да стоим и да гледаме как един диктатор като Мугабе продължава да тероризира народа на Зимбабве. След като в Южна Африка този диктатор не може да бъде е, озаптен, ние очевидно трябва да направим нещо повече. Позволете ми, след като няма други спонтанни изказвания, да дам думата на комисаря Севкович. Благодаря ви, е, почитаеми депутати. Ние всички сме съгласни, че Зимбабве и положението на човешките права е, е, са отдавна в нашия дневен ред и е, е винаги всяка надежда за положително развитие се разбиват от политически репресии на Сирия. Точно това се случи преди няколко седмици, преди един месец. Европейския съюз поднови ограничителните си мерки през, за 8 път от февруари тази година. Стана ясно, че това е ясен жест, за да подчертаем критичното значение на споразумението между партиите и необходимите стъпки, за да се стигне до избори в, тази страна. Ние искаме е, да ревизираме нашите решения е, в отговор на това, което става на място. Европейския съюз е дълбоко обезпокоен от политическото насилие, е, което отново се появи в Зимбабве тази година. 21, 21 е, посолства изразиха своето безпокойство е, за това, което става от политически мотивирани заплахи и насилие. При това положение Европейския съюз приветства е, решенията от срещата САДЕК е, от е, марта 2011 година. Комуникето призовава за незабавно спиране на насилието и на турмоза и правителството да направи всички необходими крачки, за да се организират избори. Е, изборите трябва да бъдат е, е, организирани съобразно изборите, принципите на САДЕК и за да се работи съвместно с екипа в Южна Африка за мониторинг. Ние трябва да засилим посредничеството от страна на Южна Африка и това е ключово участие, за да се предотвратят насилията в Зимбабве и да се сложи край на кризата там. Ние смятаме, че съвместно с САДЕК може да се постигне, е, е, беше постигнато общо споразумение и съответно да се назначи е, посланник на Зимбабве. Под подкрепата на правителството сега е, трябва да продължи и не трябва да е, се пречи на работата на европейския посланник в Хараре. Но трябва да се работи в близко сътрудничество с държавите членки. Европейския съюз оказва най-голяма помощ за развитие в Зимбабве. И е, е, ние е, трябва да опитваме да подкрепяме народа. Е, около 3, е, е е, както казах, 2009 година има споразумение. Ние отпускаме 360 милиона и сме най-големия донор. Ние подкрепяме неправителствени организации, но също така правилни в духа на общо политическо споразумение и конституционните реформи. Има програми и за защита на правозащитници. Искаме да има международен натиск и това да доведе до свободни избори в Зимбабве и постепенното нормализиране на изключително трудната ситуация в тази страна. Благодаря, господин комисар. Колеги, Дискусията е, по Зимбабве приключи и сега можем да пристъпим към гласуване. Е, първо е, за IYY има предложение за резолюция. Започваме с 6 предложения за резолюция. Всъщност